Bene, buongiorno a tutti. Io Добър ден на всички колеги. Нека да започнем работа. За да спазим а,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 Става дума за становище. Колегата Сайер е а, докладчик за комисия Юри, а, която е водещата комисия, а ние заедно с други комисии а, изготвяме становище по тази тема. Комисията ме помоли да бъда докладчик по темата и с помощта на секретарията, е, тъй като съм изготвила становището, като председател съм дала резюме на начина по който нашата комисия подхожда към въпроса. Необходимостта да е, гледаме напречен, ясен, е, хоризонтален подход, общ за всички комисии – На 2 юли е крайния срок в 12 на обяд. Крайният срок за внасяне на изменението 18 септември се гласува в комисия и през ноември в пленарна зала. Въпросът всъщност е доста технически, но ако има е, желаещи да вземат думата, ще им я дам, ако ли не, е, ще чакам с интерес вашите изменения. Не виждам желаящи да се изкажат. Съветвам ви да прочетете документа. който обобщава извършеното до този момент. След това ще видим колегите какви изменения ще внесат към него и ще спазим а, графика. Uh, Аз смятам, че трябва също да видим пропорционално каква част от законодателството може да бъде това, защото ако са повече от 17-20, е, така може да се пренебрегне цялото законодателство, без да има процес на взимано вземане на решение. Е, така че по отношение на делегираните актове трябва да се види каква е пропорцията, в която те ще бъдат е, прилагани. Не е само индивидуалната процедура по делегирани актове, а просто каква част от законодателната дейност може да се регулира с делегирани актове в директивата за тютюновите изделия има 16 делегирани актове. Аз не мога да преценя дали са много или малко, дали може един да се окаже, че е прекалено много. Просто трябва да има е, правилното съотношение. И може би ние като комисия трябва да огледаме именно това. Certo. И разбира се. Има ли комисията нещо да добави? Европейската комисия няма какво да добави. Добре. Моля ви да прочетете бележката, която сме изготвили. Отново напомням за измененията. Е, този въпрос, тази тема има е, действие върху по-нататъчната ни дейност, така че припомням срока за изменение 2 юли. И така, е, днешният ден е доста натоварен. Следващата ни точка е, доклада на госпожа Ниблер, която ни уведомява, че ще закъснее с няколко минути. Така че нека 5 минути да направим пауза. Ако някой има да проведе телефонен разговор, сега е моментът. И всъщност след това имаме още една точка. Две.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 Bene, allora anticipiamo il punto 10. E и така, ще преминем към точка 10 от дневния ред и давам думата на господя Едит Херцог. Благодаря. Вие сте тук като докладчик в сянка, госпожо председател и всички, които са ангажирани по темата, чакат в момента да чуят какво се случва в триалога. Доколкото имаме информация, нещата не вървят на добре. Но искам да ви е, представя как е, виждаме е, първи раздел и също така да ви уведомя за искането на господин Ламасур, нашата комисия, да излезе с писмо относно окончателната ни позиция по първи раздел, първа глава. Триалозите е, са на път почти да приключат и макар, че не сме много щастливи от е, предложените цифри, не сме в състояние да ги оспорваме. Така че това, което трябва да направим и да излезем с е, проекто становище за е, комисията за бюджета е да очертаем кои е, проекти ще приемем за основни, за да насочим средства целево към тях. Вече сме изготвили писмо примерно за ИТЕР е, също така да се каже, е, че е, допълнителните разходи по него не могат да се вземат от други редове и пера. От друга страна, върховите, граничните стойности и маржа също са индикирани. Ние не можем да ги предвидим като целенасочени суми, но можем да ги упоменем в писмото си т.е. да дадем приоритети за това как да се е, борави с е, най-високите е, е стойности и маржовете. Значи да се отделят само за проекти за економически растеж и заетост. Е, може би програмите Косме за малки и средни предприятия и най-вероятно научните изследвания. С други думи, е, не смятам, че в е, становището е, ни трябва да се съгласяваме механизма за свързване на Европа да се финансира от маржовете или от най-горните стойности. Освен това, трябва да подчертаем, че ако средствата не останат в раздел 1А, трябва, комисията трябва да излезе с идеи как да се разработи регулаторна рамка, която да е по-ефективна. И съответно да излезе комисията с предложения за различните отрасли, за енергийната политика и други предложения за това как да се намалят разходите. И накрая, мисля, че трябва да призовем за инвестиции в е, знание и предприемачество. Това са основните инициативи, които ще предложа. Ние, разбира се, законово не можем да определим е, да целенасочено средства от маржовете, но е, все пак можем да очертаем какви са изискванията ни за механизма за свързване на Европа и големите инфраструктурни проекти. Е, надявам се да изготвим писмото, за да може председателят да го подпише и възможно най-кратък срок да го изпратим на господин Ламасур. Но. aggiungere qualche Commissione благодаря. Не знам колегите искат ли да добавят нещо. Ако не, да дадем думата на комисията. И вие нямате коментари. И така, след като няма желаещи да се изкажат и комисията е удовлетворена, госпожо Херцог, ако сте съгласна вие. можем а, е, да изпратим това писмо на господин Ламасур, така както той ви помоли, така че и тази точка от дневния ред е изчерпана. И сега остава да изчакаме госпожа Ниблер. За да приключим с последната точка в е, днешния дневен ред.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 И така, последната точка от е, нашия дневен ред. Веднага давам думата на Ангелика Ниблер, индустриална политика на ЕС за космическия сектор, разгръщане на потенциала за економически растеж в космическия сектор. Благодаря, госпожо председател. Най-напред бих искала да се извиня за закъснението. Не искам да забавям допълнително и дневния ред. Тук имаме. Трябва да изготвя доклад по собствена инициатива Темата до сега не сме я обсъждали, като съм се опитала максимално да взема предвид и предложенията. И така, Приветствам факта, че Европейската комисия излезе с съобщението за политиката в областта на космическия сектор. В съобщението се отделя необходимото внимание на всички важни аспекти, затова се заслужава и ние по-добре да се запознаем с съдържанието на това съобщение. Сега конкретно по съдържанието му. Космическия сектор е много сложна тема, защото на пазара има много заинтересовани страни, които се вълнуват от тази област. Тук не става въпрос за класически пазар. Доста търговски интереси фигурират и са замесени. Но европейския пазар се различава от американския. Затова е и много трудно да очертаем космическата политика в Европа. Европейската комисия е определила пет специфични цели, които трябва да бъдат следвани в индустриалната политика на Съюза за космическия сектор. Първо, разгръщане на регулаторна рамка. Второ, балансирана индустриална основа в Европа. И насърчаване на приобщаването на малките и средните предприятия. На трето място увеличаване на конкурентоспособността на европейския космически сектор. На четвърто място Трябва да бъдат допълнително разработени услуги и приложения на базата на научната и развойната дейност в тази област. И на пето място независим достъп на Европа до космическия сектор. Изготвени са и пет индивидуални мерки за постигането на петте цели – няма а, да ги а, разглеждам подробно тук. А, приканвам ви да прочетете внимателно съобщението на комисията. Но те са много важни с оглед на 37-те области на действие. Необходимо е да изготвим приоритети, да видим кои са аспектите, които са от най-голям интерес за нас. В проектостановището си съм разгледала въпроса за водещата роля на Европа и евентуалните приоритети на европейско равнище. Научния развой на дейност, например, Хоризонт 2020, как бихме могли да го използваме оптимално. Необходимо е също така да помислим за ролята на Европейската агенция за авиационна безопасност, да видим дали изобщо тя може да играе някаква роля, да помислим за насърчаване на сътрудничеството между институциите на държавите членки. Има и доста политически насочени елементи. Обсъдихме съобщението с колегите и изчетохме, че се нуждаем от пътна карта. Този отрасъл е сравнително малък, но със сигурност се нуждае от съответните средства и финансова сигурност. За това обаче се нуждаем от пътна карта. Ако се стигне до осигуряване на такива, със сигурност Европейския парламент ще е изпълнил своята задача. Проекто становището ще бъде представено в началото на септември. Крайният срок за внасяне на изменения е 4 септември, ще гласуваме на 26 септември в парламентарната комисия, а през ноември ще гласуваме и в пленарна зала. Ще направя всичко възможно, за да спазим графика. Надявам се, че ще успеем. Благодаря ви. Е, Благодаря, колега Нибел. Сега колегата Ремек. Е, е, скоро бих považoval za ostudu, kdybych se k tomuto bodu nevyjádřil. Благодаря. Според мен ще е много срамно да не се изкажа по темата. Радвам се, че съм тук. Радвам се, че разполагаме с този текст. Напълно съм убеден, е, че текста се изготви от най-подходящия човек в нашата комисия. Госпожа Ниблер е добре запозната с темата и съм убеден, че резултатите ще бъдат отлични. Мисля, че ще можем да анализираме е, ред проблеми, е, ще можем да организираме и е, мислите си и да постигнем съгласие по това какво трябва да се прави, защото това е един от най-важните е, сектори, с които разполага Европа и тя трябва да запази своята бъдеща роля. Ролята, която е имала до сега. Няма да говоря с много подробности, не съм имал възможност да разгледам материала на комисията в големи подробности, но Откакто съм в парламента, е, коментирам тази тема. Аз съм в парламента вече за втори е, мандат. Е, винаги съм настоявал, че трябва да осигурим достъпа до космоса и за бъдещите поколения. Защото това е област, от която ще проистекат много други неща много активни в тази област са и всички извън Европа. Штатите, Русия, големите сили, които вече могат да изстрелват ракети в космоса. Аз ще спра до тук. Очаквам с нетърпение сътрудничеството с госпожа Ниблер и съм готов и аз да работя по темата на 26 септември. Ще гласуваме точно на рождения ми ден и това ще бъде един отличен подарък за мен. Благодаря. Сега давам думата на колегата Проди. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегите, които взеха отношение по темата. Не съм запознат в детайли с документа на комисията. Прегледах го набързо. Но смятам, че не са отчетени достатъчно рисковете, на които са изложени нашите космически инфраструктури. защото има риск от сблъскване. Милиораре, ла От отпадъци. наистина трябва да подобрим сигурността на а, нашите сателити. Защото се увеличават опасностите и всеки подобен всяка колизия, всеки сблъсък създава нови отпадъци, нови количества отпадъци и това от своя страна отново увеличава рисковете от сблъсък. Бих искал да кажа, че веднага трябва да се започне незабавно да се предприема действия за почистване на космоса, на космическото пространство, така че да можем да изстреляме в орбита устройства, които са в състояние да и смучат тези отпадъци. Е, преди около месец е, малък спътник се сблъска е, спътник от Централна Америка се сблъска с руски спътник – И наистина трябва да се реагира незабавно при подобни инциденти. И нашата индустрия има възможност да предприеме такава дейност. Е, да се установят е, сувалки или е, спътници, които са извън употреба специфико ди аккордо. Така че а, eh, има международно споразумение, а, eh, така че да се почисти космическото пространство при eh, от такива сателити, които са извън употреба, но все още а, с а, не са е, третирани като отпадък. Може би е добре да почерпим от опита на държави, които са напреднали в тази сфера. И в Интерпарламентарната група, която се занимава с тази тема, можем да разгледаме случаи с ракетите, с ионни двигатели, които биха могли да действат продължително време и които биха могли да се използват за почистване на космическото пространство. Отпадъците биха могли да се отведат до атмосферния слой, така че да бъдат напълно ликвидирани. И смятам, че трябва това да се съпътства, тези действия да бъдат съпътствани от кодекс на поведение – и да се изтеглят, се отведат извън орбита тези а, сателити. А, отговорността трябва да бъде поета от всички, а, които изстрелват а, а, спътници, а, за това да имаме едно чисто космическо пространство. Слънчевите бури също трябва да се вземат предвид, защото те а, имат много вредно действие върху електрическите трансформатори, например. А също така и върху спътниците, увеличава ли се а, уязвимостта а, при а, действие ли на спътника или не. Ние прекалено много сме зависими от космическото пространство и не можем да си позволим да не предприемем действия. Още нещо. А, предметите с неземен происход, които се доближават до земята. Акуратеца, перке е, си поса детерминаре лорбита. Трябва да бъдат а, идентифицирани, да се определи по-скоро орбитата им, местонахождението им и по този начин да се оцени рискът е, за е, Земята и за е, сателитите. Да, тъй като това е последната точка от нашия дневен ред, си позволих да навляза в подробности по тази тема. И нека още няколко а, уточнения да внеса. По отношение на финансирането, с Галилео имахме проблеми, когато се опитахме да установим публично-частно партньорство, но то до нищо не доведе, не беше овенчано е, с успех. И тъй като сме, се намираме в период на криза, Европейският съюз би е, трябвало да предприеме сериозни инвестиции в космическата инфраструктура. Може да се обмисли и някаква приватизационна дейност – да се осигурят оборотни средства за инвестиране в космическото пространство. Искам да подчертая също така, е, че всичко това а, трябва да бъде предмет на сериозно внимание, особено а, когато говорим за инвестициите, защото това е инвестиране в бъдещето. Трябва ни е истинска европейска инфраструктура. Аз не мога да си представя а, да съществуваме без Галилео или Коперник. Това е инвестиция в бъдещето. И ако я направим сега, наистина ще противодейства на сегашната конюнктура. Благодаря ви, господин Проди. Разполагахте с 9 минути и 20 секунди, но така или иначе това беше последната точка. Благодаря, госпожо председател. Извинете ме, че закъснях. Имах друго заседание. Аз съм от хората, които подкрепят всички дейности по иновациите, особено свързани с космоса. Защото е, в космоса се разработват най-новите технологии и те намират своето бъдеще, бъдещо приложение. Затова съм убеден, че научните изследвания в областта на е, космоса си заслужават е, подкрепата, защото на европейско ниво, защото те е, не могат да се извършват от, е, само от една страна членка. Тя никога не би разполагала с достатъчно средства или специалисти за това. Е, Именно тук може да се прояви европейската добавена стойност. Искам да благодаря на госпожа Нивлер. Обеден съм, че тя ще се облегне и на вече съществуващи доклади, а и на данни за е, някои проекти. Галилео, например, вече започна и е изключително важно той да продължи, защото той ще роди и други нови проекти. Макар, че се отделят е, доста средства, тези проекти са скъпи, те са от изключително значение. Е, те това са инициативи, които ще създадат и други дейности. И убеден съм, че е, Галилео ще се радва на успех. Е, господин Проди е, спомена един инцидент. Има, действително имаше и проблем с намирането на партньори за публично-частно партньорство, но нямам съмнение, че Галилео в края на краищата – ще се увенчае с успех. Въпросът е само да се намерят средствата. А, научните изследвания в космическия сектор трябва да се извършват съвместно от всички страни членки. Много се радвам, че госпожа Ниблер отговаря за този доклад, защото тя има много голям опит с проекта Галилео, познава нещата отвътре и според мен е много важно, важен и факта, че се дава възможност да работят е, нови, новозараждащи се е, компании – новите технологии ще доведат до економически растеж и е, научните изследвания в тази област е, дават ласък именно на такъв растеж. Надявам се, че доклада ще има успех и се радвам, че можем да покажем, е, че Европейският съюз е в състояние да се конкурира с е, другите космически сили. Аз с удоволствие ще помогна с работата. Благодаря, господин Тозановски. Сега нека да чуем комисията иска ли нещо да каже. Quisiera sencillamente compartir con los miembros de esta comisión alguna... Благодаря ви. Бих искал да споделя с вас е, няколко идеи, които са в основата на съобщението на комисията. Някои от членовете на тази комисия опоменаха някои от тях. За мен е много важно да поставим съобщението на комисията в точния контекст, а именно контекста на економическа криза. Економическата криза изисква структурни реформи от една страна, но от друга страна изисква и насърчаване на научната и развойна дейност с цел повишаване на конкурентоспособността на отрасъла. конкурентоспособността на цялата индустрия, в това число и на космическия сектор. По този начин ще се стигне и до възстановяване на економическия растеж в Европа. Космическия сектор е важен пласт от а, индустрията в Европа. А, към 600 милиона евро годишно а, се въртят в този сектор. Има и много заети лица в него. За това не можем да пренебрегнем отрасъла. Това, което се разработва в този сектор, се използва и в другите индустриални сектори. Европейския съюз признава значението на този сектор и му отделя важно внимание, включително и в многогодишната финансова рамка. Ще има финансови средства за програмите в областта на космическото пространство, Коперник, Галилео, например, като имаме и специален раздел в Хоризонт 2020. Космическото пространство и този отрасъл като цяло трябва да продължи да се развива и да отговори на основните предизвикателства. Ние не сме сами на тази сцена, имаме и много конкуренти, имаме и нови а, сили в областта на космическото пространство и за това Европейската комисия се е опитала да помисли за подобряване на контекста, в който действа а, този сектор. Чухме какви са целите на съобщението преди малко, затова няма да ги повтарям. Имаме и поредица от мерки, които се предвиждат с цел подобряване на регулацията в сектора. Предвижда се и достъп до други форми на финансиране, а не само до финансирането посредством програмите. Разглежда се и въпросът за изтребителите както и изграждането на космическа инфраструктура. Комисията представи съобщение, посветено на тази тема. Ние възнамеряваме да защитим инфраструктурата, която в момента се намира в космическото пространство. За това Съвсем скоро ще се изгради система за ранно предупреждение с цел предотвратяване на сблъсъците в космическото пространство. Взели сме предвид и необходимостта от прочистване на космоса. Космоса трябва да бъде изчистен от а, голямото количество отпадъци, които се намират в него. Интересно е да видим какво счита и парламента. В съобщението имаме няколко предложения. Може би вие ще изградите и приоритети измежду тях. Благодаря ви. Благодаря на комисията. Госпожа Ниблер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегите, които взеха отношение по темата и които направиха предложения. Благодаря и на представители на комисията. При тази първа размяна на мнение бяха посочени основните стратегически насоки, въпреки е, че само 35 000 души работят в този сектор, но има огромен иновационен потенциал в този сектор. И е, трябва да се обмисли как да се осигурят а, е, значителни инвестиции и финансиране в тази сфера. Господин Проди спомена кризата и партньорството, което беше е, лансирано за е, програмата Галилео, но там не беше постигнат успех. Може би ще трябва да предприемем, е, да възприемем един малко по-различен подход. Що се отнася до космическите отпадъци, благодаря на господин Проди, че повдигна тази тема. Наистина трябва да се помисли какво може да направи Европа тук, в това отношение. Кой може да изхвърля подобни отпадъци, да се разгледат различните аспекти, безопасността на инфраструктурите. Така или иначе тази тема е много слабо разработена и с помощта на колегите бихме могли а, да помислим и да изложим идеи. Също така научих, че от представителя на комисията, че е, се обмисли и система за сигнализиране на възможен колизии. Това е нещо наистина е, добро. Благодаря на колегите, които работят по Галилео дълги години, както и програмата Коперник. Що се отнася и до Хоризонт 2020 година, космическата тематика също има достойно място там. Все още продължава дискусията по тази тема. Има колеги, които дълги години работят по тази тема Колега Tosinowski sind ja seit и аз наистина поздравявам колегите за това. Радвам се и за приноса към моята работа. Ще се стараем да работим бързо, за да приключим с този въпрос още тази година. Председателката благодаря, госпожо Ниблер. И така приключихме, изчерпахме всички точки от нашия дневен ред. В 17.30 заседание на координаторите. Утре сутринта ще се видим отново тук и ще гласуваме. Приятна вечер!